Uh, Уважаеми колеги, преди да преминем към гласуването, искам да дам думата. Моля тишина. Позволете ми да дам думата на господин Кавада. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, госпожи и господа. Искам първо да благодаря много сърдечно на всички докладчици в Сянка и докладчиците по становище за а, до сето имаше много заседания, сближаваха се становищата, е, изключително положителна работа да постигнем. 38 компромиси, 39 е, ко... И това е, е едно постижение на нашата комисия, на комисията по културата, комисията ИМКО. Искам също така да добавя няколко технически пункта, които ще ви помоля да отбележите. На страница 2, имко 25 е включен в компромис 3, а не от компромис 1. Имко 25 е, е, е включен в компромис 2, а, а, 3, извинете, а не 1. На страница 7, параграф култура 33 е включен в компромис 10 култура 33 е включен в компромис 10 на 17 страница, параграфа култура от 19 е включен от, в компромис 30. Точка 18 култура е включена в компромис 30 колегата госпожа Реде искаше да, изклю... да изтегли 143, защото то е част от последната точка е, на компромис 37, е, цитирам Legal Fiction, от Legal Fiction до Provider. От Legal Fiction до Provider господин Бреда. Ще вече можем да преминем към гласуването. Искам да благодаря на всички. Благодаря ви. Вие разбирате, че гласуваме за трансграничната преносимост на услугите. Сега, компромис едно. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Изменение 165. Кой е за? Против. Нека да проверим електронно. Не работи ли системата?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 Приема се. 198 за. Всъщност това пада, извинявам се, казва председателя. Компромис 7 за. Против. Въздържали се, приема се. 199 за. Против въздържали се, приема се, компромис 8 за. Добре, проверяваме 199 по именно гласуване. Приема се наистина. Компромис 8 за против, въздържали се, приема се. Изменени 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 33 до спада за компромис 10 за против въздържали се приема се 36 за против нека да проверим приема се Преминаваме към 220. 35 пада. 220 за. Против. Въздържали се. Приеме се. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 228 за, против, въздържали се, приема се 38 пада. Инко 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се, 237 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега 40 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 241 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 и останалите, които са идентични, за, против, Нека да проверим. Отхвърля се. 35 за. Против. Нека отново да проверим.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 мисля, че е прието, но нека да проверим. Приема се компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 3 за,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 въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се. Нека да проверим, ако обичате. Отхвърля се. 8... Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се, изменение 91 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 26 за, против, въздържали се, приема се, 27 за,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 въздържали се, отхвърля се, 18 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 34 за, против, въздържали се, приема се, 19 за, против, въздържали се, отхвърля се, 136 за, против, въздържали се, отхвърля се, 22 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 34А за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 35 за, против, въздържали се, приема се. Култура 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 36 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 141 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 30... 21 за, против, въздържали се, приема се, 144 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 38 за, против, въздържали се, приема се, 149 за, против, въздържали се, приема се, 150 за, против, въздържали се, отхвърля се, 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, приема се. И сега целият проект от доклад, електронно гласуване на целият текст. А, съвсем очевидно е прият. Сега а, гласуваме мандата. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Поздравление на Жан-Мари Кавада. И сега продължаваме с точка 22 с гласуване на доклада на Тадеуш Звевка трансгранични аспекти на усивяванията, препоръките на, на комисията. Изменени 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 5 и 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 5 и 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против. Може ли да проверим? Приема се. 5.19. Първо изречение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изречение. За, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 за, против, въздържали се. Може ли да проверим? Приема се. Седемнайсет запис. за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. Благодаря ви за светлината. 80 за, против, трябва да проверим. Отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, Приема се. 185 за, против, въздържали се. Приема се. 20 за, против, въздържали се. Приема се. 24 за, против, въздържали се. Приема се. 200 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Така ли? А, отпаднала е, се. Съжалявам. 201. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 203. За. Против. Въздържали се. Приема се. 204. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 205 за, против, въздържали се, отхвърля се. 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 207 за, против. Може ли да проверим? Приема се. 208 за,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 12-13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се,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 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, Извинявайте, не е така. 57 за. За 57 за, против. Може ли да проверим? Приема се. 58 за. Извинявайте, моя грешка. 59 за. Против. Въздържали се.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 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103-104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против. Да проверим. Отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против. Мисля, че е отхвърлено, но нека да проверим още веднъж. Отхвърлено. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 116 за. Против. Въздържали се. Приема се. 210 за, против, въздържали се, приема се. 200 и 14 за, против, въздържали се, приема се. две, а, извинявайте. 215 за, против, въздържали се, приема се. 216 за, против, въздържали се, отхвърля се. 217 за, против. Да проверим, моля. 217.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 27 за, 27 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, отхвърля се. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 237 за, против, въздържали се, приема се. 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. 242 за, против, въздържали се, отхвърля се. 241 за, против, въздържали се, отхвърля се. 244 за, против, въздържали се, приема се. 245 за, против. Трябва да проверим. Отхвърля се. 246 за. Въздържали се. Отхвърля се. 247 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 248 за. Против. Въздържали се. Приема се. 149 за. Против против, въздържали се, приема се. И електронно е, за, като цяло за проекто доклада. Приема се. Поздравления на господин Звевка. Сега имаме доклада на господин Машталка. Нали така? Относно прилагането на директива 2413 на съвета, компромис 2 за, против, въздържали се, приема се, 11 за, против, може ли да проверим 11? One more vote. Още един трябва да гласува. Още един. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се.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 Сега преминаваме към проектостановището за контрол на регистъра и състава на експертните групи на комисията. Госпожа Кауфман е докладчик. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против. А, извинете. 5 отпада. 6 за, против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 още един липсващ глас. Приема се поздравления на госпожа Кауфман. Have... Сега имаме още един единичен глас, единично гласуване, което ще направим електронно по точка 27. А, от, начало на гласуването. А. Госпожа Бутона. Благодаря, господин председател. Искам да уточня, че а, препоръките за гласуване а, е, се отнася само за спазването на правила и аз наистина се а, противопоставям твърдо на това. Нека да гласувам още веднъж електронно по тази въпрос. Да, това е единичен вод за преработка, точка 27, както казах. Това е точка 27. Липсват ни още трима души. Приема се поздравление на госпожа Бутоне. Това беше всичко по гласуването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 Ще продължим с останалите точки от вчерашния дневен ред, а именно точка 10. Искам да дам думата на госпожа Ханибол да докладва за срещите на а, управителния съвет и на а, бюджетната комисия на службата на ЕСА за интелектуална собственост. Благодаря, господин председател. Това беше едно доста ценно заседание, много стойностно и е, е за съжаление нямаме а, представител в управителния съвет, но е важен а, дневния ред и работата на тази служба за интелектуална собственост. Аз представих нашата комисия на 15 до 17 ноември и а, в Аликанте беше срещата, което е хубаво място за срещане. Съвсем набързо ще ви кажа, че избрахме нов председател на управителния съвет. Имаше гласуване. Госпожа а, извинете за испанското ми произношение, сигурно погрешно произнасям. Госпожа Патрисия Гарсия Ескодеро Маркес беше избрана за председател на управителния съвет, защото има много опит в областта на интелектуалната собственост. Цялата и кариера е била в службата на Испания по запазените марки и патентите, така че голяма част от срещата беше за заделена за набирането на персонала този въпрос, защото той е много важен. По време на това заседание и на предходното стана ясно, че има проблеми с кадруването, с набирането на персонала в тази служба и възникна въпрос за ам, комисиите по обжалванията. Запълнихме вакантния пост за председателя на комисиите по обжалванията. Сега а, съвета трябва да приеме окончателно решение. За делегирането на а, правомощия на заместник директора също беше а, прият този пункт. Той е доста противоречив. Сега е при комисията за окончателно обсъждане. Също беше обсъден въпроса за практическото разпределение между държавите членки на разходите и отлагане на разходите по отношение на системата за търговските марки на Европейския съюз и начина по който това е направено и как ще се, се разпределят тези разходи. След 3 години ще бъде направен преглед на тези разпределения, да видим как стоят нещата. Също така ръководството за интелектуална собственост и дизайните беше обсъден. Това беше на 15 ноември заседанието. Имаше съместно заседание на управителен съвет на бюджетния комитет на 15 и 16 ноември, като стратегическия план за 2020 година беше представен, работната програма на службата Академията и обсерваторията бяха дискутирани и прияти. Ако някой иска повече подробности, мога да ви дам тези документи на разположение. Между институционалното споразумение за бюджетната дисциплина от декември 2013 година и неговите последствия за службата бяха обсъдени, като по-конкретно с оглед на различните позиции на Европейската комисия и парламента, когато става въпрос за кадрите и самофинансирането. Със сигурност членовете на нашата комисия знаят това, но а, службата за интелектуална собственост не се, и патенти не се самофинансира изцяло. А, някой път има излишества, но това трябва да се обсъди. Със сигурност трябва да осъзнаваме, че не винаги тези средства са в излишек. Споразумение за приноса на Европейския съюз към школата в Аликанте ще бъде а, разгледан след 3 години, ще направ... бъде направен преглед. На 17 ноември имаше а, среща на а, службата. Не знам а, дали колежката, която беше там, е тук в залата, но мога да докладвам от нейно име. Тук на а, списъка пише Сандрус Лакаловскис от Латвия, бил избран за заместник председател на бюджетния комитет. А, по отношение на изпълнението на бюджета за 2016 година, службата го представи, както и работна програма за 2017 беше приета. Стратегия за борба с измамите до 2020 година беше приета и решение бе взето да се купи парче земя за свързване с съществуващите сгради на службата с сгради, които към момента се строят и а, съответната земя да се закупи, за да се създаде един общ комплекс за службата, което вероятно е добра идея много от офисите са на прекрасно място с изглед към морето. Със сигурност земята е доста ценна и е чувствителен въпрос за разширяването териториално погледнато на службата. И сега съм на разположение за въпроси. Благодаря ви много. Има ли а, желащи за думата? Аз не виждам такива, затова благодаря на госпожа Ханибол за това, че ни докладва обратно за тази среща. Сега преминаваме към друга точка, останала от вчера, именно 11-та. Също е докладване обратно до нашата комисия по тълкуването и прилагането на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Аз съм съдокладчик заедно с Ричард Корбът Искам да ви информирам, че на 24 ноември работната група проведе петото си заседание. Основната точка в дневния ред беше оценка на въздействието и други инструменти за по-добро законотворчество. Тази работна група проведе обмен на мнения с Ангелика Ниблер и Волфганг Хелер. Както знаете, през 2011 година госпожа Ниблер докладчик по гарантиране на независими оценки на въздействието. Господин Хелер е директор на дирекция за оценка на въздействието и, добавена стойност на Европейския съюз към Европейския парламент. Господин Хелер представи предоставените услуги от неговата дирекция, която е създадена през 2012 година в отговор на е, доклада на госпожа Ниблър. Господин Хелър е, основно се съсредоточи върху е, предварителните оценки на въздействието. Към момента дирекцията на господин Хелър е издала над 130 първоначални оценки на оценките на въздействието на Европейската комисия и е готова да предостави други продукти, като съвременни оценки на въздействието или оценки на въздействието на съществени изменения по искане на отделни комисии към парламента, което Обикновено до момента се възлагаше на външни изпълнители. До момента също господин Хелер ни представи анализ на добавената стойност на Европейския съюз, подготвен от неговата дирекция. Всеки път, когато Европейския парламент започне да работи по собствен, доклад по собствена инициатива, по искане от Комисията по правни въпроси, неговата дирекция стартира пилотен проект, с който се извърши, ще се извърши цялостна оценка във връзка с законодателния проект за доклад за по собствена инициатива за административното право. Накрая господин Хелър посочи, че комисията трябва е, комисията към парламента трябва да покани Европейската комисия да представя оценките на въздействието заедно с представители на неговата дирекция, която да представи първоначалните си оценки. Госпожа Ниблър е, припомни доклада си от 2011 година за гарантиране на независими оценки на въздействието и иска парламентът да се срещне по, срещне по този въпрос. Госпожа Ниблър подчерта важността както на предварителните, така и на последващите оценки и оцени работата, извършена от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тя счита, че все още тези оценки не са достатъчно а, независими в смисъл на а, борда или съвета за а, детално разглеждане. В този смисъл госпожа Нибла приветства основните елементи на новото междуинституционално споразумение. Госпожа Ниблър също така счита, че капацитета на парламента в областта на оценка на въздействието следва да се използва много по-интензивно. Нашите парламентарни комисии трябва да се насърчават да използват използват собствените услуги на парламента за оценка на въздействието и да се ползват от такива оценки на въздействието възможно най-много. Накрая тя посочи, че не е направено много в тази връзка от страна на съвета и че парламента трябва да го насърчи да изследва пълноценно и напълно оценките на въздействието. Така че виждате, това заседание беше доста богато и сега се оглеждам дали има някой, който да желая да вземе думата. Не виждам желаящи, с което приключвам с тази точка от дневния ред и продължаваме Продължаваме с точка 28 разглеждане на проектостановище за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби. Давам думата на докладчика госпожа Жоел Бержерон. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Става дума за на а, становище за безопасност безопасността на стандартите на пътническите е, групи. Е, представени са е, предложения за въвеждане на възможности за упростяване и рационализиране на сегашната регламентарна рамка за сигурността на пътническите кораби, да се създаде една правна рамка, която е ясна, актуализирана на действащите норми за безопасност, за да се установи също така, че редица разпоредби, които са фиксирани в предишната директива от 2009 година за безопасността на пътническите кораби, не се е, използват, е, те са устарели. Е, например, не е необходимо да се подлагат малките кораби на хармонизираните разпоредби, защото те не са приложими. Също така във връзка с процедурата, там също има неактуални данни и а, Аргументите на комисията ни а, са, че трябва да се актуализират, трябва да имаме целенасочени консултации за безопасността на пътническите кораби, също така да се отчетат мненията на Сдруженията на пътниците, да се приемат мерките и да се разглеждат като полезни. Аз се консултирах с Европейската асоциация по морска сигурна имса, която също потвърди моето становище. След а, а, разглеждането на директивата, която е съвсем техническа, нямам възражения правната рамка и комитологията се прилагат правилно Предлагам следователно да се приеме предложението без изменение. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Иска ли някой да вземе думата? Не виждам. Благодаря на госпожа Бержерон. Следващата ни точка е изслушването на реформата в областта на авторското право, което е предвидено за 11. Нека да направим кратка пауза, за да може хората тихичко, кротко да влязат и да вземат местата си. Благодаря. Okay, dear colleagues, I think... Уважаеми колеги, мисля, че можем да започваме с изслушването за реформата в областта на авторското право. Благодаря на всички за участието в тази среща. Благодаря на почитаемите гости, които са с нас днес. Благо... Днешната среща има за цел да се обсъжда евентуална реформа на директивата за авторското право и а, за а, въпроса за справедливия дял. Член 13 от предложената директива създава основно задължение за доставчиците на услуги в информационното общество да хостват а, генерирано от потребителите съдържание, да филтрират и да пресяват творбите обект на авторско право, като има много предложения по тази директива. По какъв начин обаче тези технологии за филтриране работят и дали са ефективни? дали това задължение ще реши тъй нареченото разминаване в стойността и дали ще бъде достатъчно за принудително прилагане на авторското право. Каква е връзката между член 13 и разпоредбите за предпазване в директивата за електронната търговия? За да отговорим на тези въпроси сме поканили няколко оратори. Първият ни оратор ще е господин Тобиас Макени, старши менеджер за интелектуалната собственост от Google. 10 минути имате. Добър ден, благодаря господин председател и членове на Комисията по правни въпроси. Благодаря за поканата да говоря днес ще използвам възможността да обсъдя с вас накратко три точки, които са важни във връзка с дискусията в парламента по този директива. Първо, как Google изпълнява задълженията си да се бори с пиратството, за да гарантира растеж в сектора. Второ, как прилагаме тези принципи конкретно. И трето, с надеждата да дадем някаква информация във връзка с съдържанието и реформата на авторското право през следващите месеци. Google се бори с пиратството и подкрепя създаването на приходи на носителите на авторското право. Ние сме отдадени на борбата с пиратството, това включва редица мерки. Първо, идентификация на съдържанието, реформата в YouTube, която ще покажа по-нататък, процес на отстраняване на съдържанието като скорост и скала, приемането на стратегии, като например тази проследяване на парите. Също така повишаване на приходите за индустрията. Това е много важно в борбата с пиратството. Важно е да се представи, да се осигури правна база за идентифициране на съдържанието. С помощта на нашите продукти и услуги, авто, притежателите на авторско права имат достъп а, до закупените техни продукти и има достъп до тази информация навсякъде и на всяко устройство. Имаме лицензионни споразумения и договори с хиляди носители на авторски права. Например, музикални продуценти, книгоиздатели, продукти като YouTube, където се пускат филми и музика – ние сме отдадени на тези два принципа да се борим с пиратството, да разширяваме пазара за онлайн съдържание и да помагаме носителите на авторски права. Как прилагаме тези два принципа? Правим го по един много иновативен и обещаващ начин, както ще покажа с пример на YouTube. Преди да преминем в подробности, ще ви разкажа малко повече за YouTube. YouTube е платформа за обмяна на видеосъдържание. Много важно за нас е да разберем, че YouTube е отворена платформа. Това означава, че всеки може да качи видео и да го сподели с потребителите на платформата. Трето и много важно, YouTube е нещо много повече от мюзика. Много важно е, ние го разбираме. Тази платформа не е предназначена само за музика. Средният потребител на YouTube слуша или гледа музика не само един час или един, мо, или един месец. Той ги слуша 60 часа, а ако видите регистрираните потребители за музика, ще видите, че те прекарват между 20 и 50 часа седмично в слушане на музика. И една друга гледна точка, може би по-позитивна. Това е голямото разнообразие, голямата креативност, на която, с която разполагаме днес. Искам да се концентриран само върху общността за културно многообразие. Нашата платформа наистина е много многообразна. В YouTube ще намерите много организации, а, които си сътрудничат с YouTube. Например, Питър Пан, а, който има най-голямата аудитория в YouTube. Или пък Ернатис Бертран, френският филмов създател, чието документални филми се отнасят за планетата Земя, или пък така че наистина тук има голямо многообразие, голяма динамика и голяма стойност. Съжалявам. Как изпълняваме тези два принципа на YouTube? Как позволяваме на притежателите на авторските права да получават приходи? Ако седнете и разгледате начина на регистриране в YouTube, основният начин за получаване на приходи от YouTube са споразуменията. Това, ста, това е във връзка с видеото, което се показва на платформата. Множество, най-много приходи отиват към притежателя на авторските права. Например, ако YouTube, а, мога да кажа, че YouTube е, докарал, е донесъл над 3 милиарда долара приходи из музикалната индустрия – има два начина. Единият е собствен канал и използване на генерирано съдържание. Добре е да се различават двете неща. Собствения канал потребителите могат да го контролират. Те могат да качват видео. Те могат да решат дали искат да активират реклама на платформата. Тоест, притежателите на авторски права имат пълен контрол. Първия, това е генерирано от потребителите съдържание. Ние наричаме това идентификация на съдържанието, Content ID. Тоест, потребителите качват видеа на YouTube, които биха могли да притежават други авторски права. Тогава питаме, а, а притежателите на авторски права, искат ли те тези видеа да останат на платформата и да а, носят приход а, за тях? Преди няколко години беше възможно някои притежатели на авторски права да губят от използването на техните качени на платформата видео. Сега обаче имаме инструмент, с който контролираме съдържанието онлайн. Ако искате да блокирате видеото, вие можете да го направите. 98% от управлението на авторско право на платформата става чрез идентификация на съдържанието. Всяка минута се качват нови видеа, така че услугата предлага всичко, което се изисква по закон, за да предпази носителите на авторските права от кражба на техния труд. Разбира се, YouTube Cube е нещо много повече от средство за налагане на авторските права. Най-интересното в YouTube е това, че много носители на авторски права избират да не блокират изцяло а, съдържанието, например в видеа за фенове и така нататък. А, те използват възможността, която им даваме, за да позволяват а, разпространението на видеото и да показват във видеото как, да показва за самото видео какви приходи са генерирани от неговото ползване. Имаше време, когато феновете можеха да го видят, но сега това е една економическа възможност. Не само защото така се промотира съдържание, но и много практичен начин за генериране на приходи. Тези приходи не са а, много малки, те са 2 милиарда. И вие можете да видите че как собствени ви канал генерира приходи и каква, и каква част от вашето съдържание използва идентифицирано от потребителите съдържание. Ще се опитам да разкажа накратко как работи идентификацията на съдържанието, защото през времето ние научихме важни уроци и вече можем успешно да прилагаме този тип решенията. Както казах, притежателите на авторски права имат пълния контрол и могат да избират дали да блокират своето съдържание или не. Могат да проследяват, могат да видят дали тяхното съдържание се е използва повторно къде и така нататък. Ето това са по-конкретните детайли за съдържанието. Това е по-опростено представене, но може да ви даде някаква идея как става. Когато нещо бъде качено, Content ID го сканира и позволява на притежателя на авторското право да следи неговото разпространение. Нищо от това обаче не може да стане, ако на първо място ние не получим а, информация от носителя на авторските права в която да се описва за какво става въпрос, на коя територия е авторското право и така нататък. А ако ние не получим тази информация, информация няма как да се чудим и да гадаем коя част от своето съдържание иска да защити притежателят на правата. И накрая няколко предизвикателства, с които се срещнахме по време на прилагането на идентификация на съдържанието в YouTube. Това са много положителни неща, защото, както казах, ние успяхме да превърнем някои от феновете от пирати в убедени привърженици на нашата, нашите принципи. Ние успяваме да изпълним един изключително комплексен процес във връзка с музиката и филмовото съдържание. Разбира се, технологията се развива постоянно, идентификацията на съдържанието се промени, от а, откриването на музика и видео а, до откриване на музикални композиции. Днес, ако вие днес а, вие запишете песен, филмирате се и го поставите в YouTube, платформата ще може да проследи а, дали вие наистина сте истинският носител на правата на тази музика или филми. <coughs> Това, това е технология, която позволява да се откриват такива проблеми. Може да се промени пича на звуковия файл, на музикалния файл, може да се променя цвета, да стане от черно на бяло и така нататък. Всичко това са предизвикателства, които нашите инженери трябва да решат. И това ще стане с времето. И накрая едно от основните предизвикателства, което не е на последно място, е как постигаме правилния баланс между защитата на интересите на притежателите на авторските права и работата на нашата онлайн платформа. Ние се опитваме да поддържаме YouTube като онлайн платформа, като позволяваме същевременно на притежателите на права да контролират съдържанието. Технологията все още не е дала всички отговори и ние трябва да продължаваме е, да внедряваме процеси и инициативи, за да подпомагаме този процес колкото можем. Ще приключа след 30 секунди, господин председател. Съжалявам. Технологията не може да открие дали авторът на правата наистина има право да претендира върху това съдържание например, някакво съдържание на НАСА, която при някакви проблеми за нейното съдържание може да, проявят, да се бъдат предявени претенции. Но въпреки това не трябва да, да преставаме с тези процеси, тъй като винаги има изключения. Разбира се, исковете за нарушаване на авторското право могат да бъдат оспорвани, обжалвани. Тук технологията също играе голяма роля. Ние сме много внимателни да не се превръщаме в адвокати за въвеждането на тази технология в други платформи. Благодаря. Благодаря. Вторият ни оратор е господин Тиери Шевиар, генерален директор Blue Efficience. 10 минути. Искам да ви помоля за 10 минути. Bonjour. Добър ден на всички. Благодаря ви за възможността за мен и за нашата фирма да ви представим нашите нашата дейност и да, да, да поясним някои а, пояснения във връзка с борбата срещу пиратството. А, и у нези, които работим. Blue Efficience беше е, създадена в 2008 година. Това е една новосъздадена фирма, френска, която разглежда е, борбата, ежедневната борба срещу пиратството по интернет. Ние разглеждаме също така аудиовизуални произведения, ние се занимаваме по обратна начин. Защитаваме произведенията и а, в момента, в когато се появят пиратираните произведения в мрежата, ние се заемаме с тях, имаме правомощия, дейности, които извършваме за защита в интернет. Нашата цел е да се постигне максимално бързо изтегляне на тези произведения които могат да се квалифицират като нелегални. Ние имаме две, два стълба на нашата дейност. Технологията, която е плод на нашите научно-изследователски дейности, също така навигацията по интернет, за да може да се хванат всички нарушения, които се правят, например нарушение на правата авторските права. Втория стълб, разбира се, е закона, на който се основават е, и се определят е, нарушенията. Европейското законодателство е, се използва, разбира се, то се следи от, и се и спазва от всички също така законите на европейски Европейския съюз и на щатите. Нашите клиенти са дистрибуторите, продуцентите, редакторите, телевизионните канали. ТФ1, Марс Филмс, UGC, Мементо Филмс, институции, също така нашите партнери с са Академията Сезар – също така ние работим в професионалната сфера, например много известните кинофестивали. Ние сме членове на ФИКАМ, Федерацията на киноиндустрията. Това е една много мощна федерация във Франция. Сега по въпроса за защита Титата, така както ние я разбираме в Blue Efficience, ние, аз напълно се съгласявам с предишното изказване, ние а, търсим отпечатъците, следите, за да може да, про, да, да видим а, дали те се реализират върху а, Content ID, дали има някакви други следи, които могат да бъдат открити чрез Audible Magic. И също така управлението на тези следи е ежедневна работа, която изисква огромна компетентност, за да може да се третира проблематиката също така в териториален аспект, но ще говоря по този въпрос малко по-нататък. Появяването на пиратите в интернет, именно тогава се намесва нашата дейност за защита. След това Използваме а, важни платформи, като YouTube, Daily Motion, също така. И а, видеа, които минават през филтърите, защото а, пиратите наистина имат неоргани... неограничени ресурси и а, понякога успяват да минат през филтрите. А, има също така ние се стремим да а, видим а, а, връзките на доставчиците на хостинг. Това са стотици. Там не търсим а, а, пиратството на а, произведението. А, там а, доставчика на хостинг е всъщност нарушителя на правото. Също така а, изискваме изтегляне на произведенията, искаме индексиране на определени страници в търсачките, също така и социалните мрежи, които също така могат да бъдат метода по който се предават пиратските произведения. Втори етап е, разбира се, квалифицирането на нарушенията това може да бъде един може да направи ръчно или автоматизирано. Третия етап са процедурите на изтегляне на съответното произведение, които могат да се направят чрез интерфейс на YouTube, както е предложено, така или чрез цифрова комуникация, която ние предпочитаме е, защото е, това става много бързо, даже е, незабавно, за да може да се блокира нарушителя. Аз му отбелязвам някои ключови елементи върху а, пиратството. Просто ще разгледам а, това, което прилага директивата. Първо говорим за пират, пиратство на всички видове филми. А, а, също така смятаме, че има а, около 100 доставчици на хостинг, които предлагат незаконни произведения. Всеки ден или всеки седмица, всяка седмица се появяват нови такива доставчици на хостинги. Имаме десетки, даже хиляди случаи за всяко произведение с има някои произведения, които не подлежат на пиратство. Има съвестни хора, които реагират на нашите уведомления и изтеглянето на незаконното произведение може да трае е, секунди, може да трае няколко дни. Това, което искам да кажа тук е да ви е, дам едно становище за директивата, е, е, за това какво се прави в света на пиратството. Платформите са върха на айсберга. Content ID е ефикасно като има а, пирати, които преминават през филтрите. Това ни кара да работим по-добре, за да може да подобрим техниката. Въпреки това, ние а, винаги се сблъскваме с, с видеа, които преминават през нашите филтри, а, различни добавяния на а, определени елементи в видеото, няма граници на нововведение определенията, които се използват, но аз ще говоря в, ще ви говоря за а, тази част от айсберга, която е под водата и там се истинските проблеми на пиратството. Аз не съм убеден, че се насочва директивата да реши точно тези проблеми. предложените мерки на филтриране чрез анализ на съдържанието, както Content ID са много силни мерки, обаче ако а, се оставят на платформите възможности да използват тези мерки, които искат, а, всъщност това а, ще даде възможност да се създадат е, още е, алгоритми за анализ на съдържанието към вече много съществуващите и това ще е, усложни филтрирането. И накрая мерките, според нашия опит, ще бъдат по-прости и а, те са свързани с етапите, според нас, за познаването на идентифицирането на съдържанието. Доставчиците на хостинг имат възможност да държат известно съдържание за известно време. Някои изтеглят съдържанието веднага, в секундата, а, няма причина, поради която да не се изтегли а, съдържанието. Ще завърша след 30 секунди, казва оратора, но филтрирането трябва да бъде с, а, прод, а, с прост подпис, за да може да се създадат файлове, които да а, реагират на масивния, масивното пиратство, което съществува в момента, което които могат да... И това са проблеми, които могат да се решат много повече от една директива, която а, поставя акцента повече върху съдържанието и върху ефикасността. Thank you very much. Благодаря. Сега изслушахме гледната точка на доставчиците на интернет услуги и стартиращи предприятия в този сектор. Сега разполагаме с време да обсъдим двете презентации. Ако членовете на парламента искат да зададат въпроси или да направят коментари по първите две презентации. Имате думата. Госпожа Комодине. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса. Даже е, е, два от тях са за Google, а останалите ми въпроси е, ще бъдат отправени към Blue Efficiency. Първият въпрос. Ако веднъж ви бъде наредено да изтеглите материал от мрежата, т.е. да го махнете от там, остава ли си махнат материала, защото чуваме притеснения, че когато се свали материал от мрежата, защото идентификационният номер на съдържанието показва, че трябва да се махне съдържание, но на следващия ден същото съдържание се качва отново и трябва да се мине отново през процедурата, това ли е а, реалността всъщност или а, механизма за идентификатор на съдържанието а, се учи сам да разкрива такова съдържание и предприема принудителна мярка за снимането. Мисля, че за и за Google, и за Blue Efficiency се отнася въпроса за поделяне на приходите между интернет платформите и титулярите на правата. Но доколкото разбирам, платформите и титулярите могат да поставят стойности върху данните, т.е. ползването на съдържанието стоеността, генерирана от ползване на съдържанието. От моя гледна точка данните са много важни, защото в предложението на комисията се полага усилие за повишаване на прозрачността в веригата на стоеността. Така че искам да знам споделя ли се данни, т.е. анализ на данните, дали се предоставят те на титуляра на правата, защото това би могло да ни помогне да форми, формулираме по-добре изискването за прозрачност от наша страна. Третият въпрос е свързан със следното. Ясно заявихте, че механизма за идентификатор на съдържание не може да разбере сам по себе си дали а, потребителят е използвал защитено с авторско право съдържание съгласно правилата. Колко често ви отговарят титулярите на правата и да кажат да, може да остане това съдържание, защото е обект на изключение и този потребител има право на достъп до авторското право по силата на това изключение. И последния ми въпрос към Google. Мисля, че казаха, че 6 часа са необходими за обработка на заявка по отношение на съдържание, но Blue Efficiency каза, че може да отнеме два дни, до два дни за премахване на съдържанието. Бихте ли обяснили на какво се дължи разликата? Благодаря, госпожо Реда. Има, госпожа Реда. Благодаря за презентациите. Мисля, че на всички ни Целта е да се приеме законодателство, което е ясно и се тълкува лесно. Имам няколко въпроса. Първо към господин Шовилар. Вие казвате, че спазвате европейското право в областта на авторското право. Ако решите да приемете такива известия за снимане на съдържанието, приемате ли изключенията за авторско право и от кои държави? Ако имате титуляр на права, който се намира във Франция, но потребителя качил съдържанието е в Германия, платформата е в Ирландия, кои изключения за авторското право според вас трябва да се приложат и вземате ли предвид тези разлики или изпращате известия известие за авторско право и очаквате от платформата да приложи съответните изключения и ограничения. Към господин Макени, вие казахте или по-скоро намекнахте за някои от проблемите, във връзка с технологията за автоматично разпознаване на съдържание, за засичане на ограничения и изключения. Има едно проучване, което взема извадка от известия за снимане на съдържание от мрежата и там се установява, че около 17% от снимането на съдържание или а, всъщност, че последицата от тези известия е снимане на законно съдържание. Така че можете ли да посочите по какъв начин автоматизираните технологии се сравняват с това? Смятате ли, че ще има голям проблем с неправомерно сваляне на съдържание от мрежата? И накрая Европейската комисия изисква от доставчиците на съдържание да посочат доколко успешна е технологията за засичане на съдържание. Вие разполагате ли с такава информация, т.е. доколко ам, вашата технология за идентифициране на съдържание не успява да засече незаконно съдържание? Госпожа Ниблер. Благодаря. Имам една забележка и един въпрос и към двамата оратори. Благодаря най-напред за вашето изявление, ваш първата бележка, предложението на Комисията за авторското право ще засили правата и ще защитава притежателите на права в рамките на електронното обкръжение. Мисля, че принципът е правилен, но виждам, че и вие двамата държите на това. И конкретен въпрос. Когато един от ораторите говореше за пиратството, както и на по-стари, така и на ново съдържание, кол, какъв е обемът на това пиратство? Може ли да говорим и по този въпрос? Дали говорим само за отделни групи или проблемът с пиратството е доста по-голям? Благодаря. Госпожа Герингер. Dziękuję е, również za prezentację. Благодаря за презентациите. Искам да задам въпрос в контекста на казаното от госпожа Ниблер. Искам да попитам за финансовото измерение на пиратството. Пиратство, което е установено. Колко високи са глобите колко големи са глобите, които трябва да се платят при нарушаване на авторско право. Осъзнавам, че е търговска тайна, но бих и желала да получа представа за мащаба. Искаме да създадем нормативна база, която е ясна и наистина ще предотвратява ситуации, в които трябва да се стига до налагане на глоби и на наказания. Така че искам да разбера колко струва цялото това нещо. И вторият въпрос за очакванията на онези, които се борят срещу пиратството и очакванията които, на, на лицата, които искат да публикуват определено съдържание какви са очакванията към реформата, която предстои да бъде въведена. Имаме постер, който рекламира реформата, но това е малка козметична промяна. Какви са реалните очаквания към реформа? Та, моля за кратки отговори, тъй като сме ограничени във времето. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря и за зададените въпроси. Нека да започна първо с въпроса на споделянето на стойност, приходи и данни. Първо искам да кажа, че твърдо вярваме, че YouTube предоставя нова стойност за творческите индустрии и стоя твърдо за това мнение. По отношение на споделянето на приходи, трябва да изясня категорично, че сме за споделянето и за получаването на по-голямата част от този приход от страна на самата индустрия. Много други услуги, за разлика от много други услуги, YouTube придобива стойност чрез рекламиране и основният приход отива при създателя на съдържанието, като ние получаваме по-малката част. Е, колкото повече пари прави YouTube, толкова по-успешни са създателите на съдържание, толкова по-успешни сме и ние. Е, казахме ви, че за музикалната индустрия имаме 3 милиарда приходи от реклами, а 2 милиарда са приходите от генерирано потребителите е, материал. Това не е статична цифра, нещата растат. Ако погледнем миналата година, имаме стабилна тенденция на приходи, които се плащат на партньорите и на титуляр на авторски права, ръст от 50%, като това расте всяка година. Пробваме и други инициативи, като YouTube Red, което е абонаментна услуга, стартирана в Съединените щати за момента, така че това, което се повдига като аргумент от депутати от Европейския парламент по отношение на данните, е много ценен аспект и отваря допълнителна дискусия по какъв начин бихме могли да подобрим тази стойност. YouTube има инструменти за споделяне на доста данни с партньорите си, т.е. с човека, който притежава съдържанието. Той има достъп до а, данни, а, кой е имал достъп, къде се достъпва съдържанието, кои елементи от музикалната композиция са достъпвани. А, притежателите на права при идентификация на съдържанията имат избор само да си качат видеото без реклами, но да събират данни за посещаемостта на видеото. Ако имате европейски, европейска филмова продукция и се качи в YouTube, може да видите, че хора от Южна Америка възпроизвеждат това съдържание и то доста, затова може да инвестирате в сделки за лицензиране в Южна Америка или пък в музикалната индустрия, ако имаш много фенове в Филипините и това го осъзнаеш чрез YouTube, може да се направят а, турнета в Филипините. Така че това е много ценна информация за индустрията и има а, доста разговори за по-добре функциониращ пазар. Основен елемент от такъв пазар е всички участници на него да са добре информирани и данните да се споделят с тях. Към момента можем да споделяме данни единствено с наши партньори, т.е. такива, които имат договор с нас. Тук съществува, разбира се, по-големия проблем, как тези данни могат да протекат по-нататък по тъй наречената насочена надолу верига, което опира до проблема за прозрачността. Искам просто да кажа, че споделянето на приходи, стойност и данни е положителен аспект в този смисъл. Във втория въпрос – използването на съдържание, на, на, на технологии за управление на съдържанието и идентификатори на съдържание. А, тук не става въпрос само за блокиране, а за създаване на нови а, възможности за притежателите на правата за генериране на приходи. Какви са разликите между изключенията в авторското право, трябва да си признаем, че технологията не може все още да разпознае кога се прилага изключение за авторското право. Да се заобиколи тази трудност, можем да помислим какви процеси или какви защити могат да се а, допълнят към тази технология, защото мисля, че към момента не е възможно самата технология да се вградят изключенията за авторски права. Първо, грубите цифри и по какъв начин подхождаме към проблема. Грубите цифри, че а, исковете за идентификатори на съдържание могат да се обжават от потребителите, т.е. потребителите могат да успорят такива идентификатори, но общо това възлиза на около 1% от потребителите. Ако погледнете като обем какво означава това за музикалната индустрия, то е нещо между 2000-3000 потребители, успорващи съответно идентификатор на съдържание на ден. Така че тези цифри не са тривиални, потребителите се интересуват от това и ние имаме възможност да отреагираме, когато потребителя смята, че е неправомерно качено съдържанието. Има много детайли в този процес, трябва да се помисли къде отива прихода от рекламирането, дали е останало видеото в мрежата или не. Но имаме процедура, с която индивидуални потребители, които получат претенция за тяхно видео генерирано от тях съдържание, те могат да го спорят и в крайна сметка се стига до положение, където нито титуляра на съдържанието, нито създателя му са съгласни да се позволи продължаване на излъчването. Тогава трябва да се издаде официално заявление от притежателя на авторските права, с което оказва, че ще предприеме законови действия срещу ползвателя. Също подкрепяме използването на програми за финансиране на потребители, които искат да подадат в съда жалба срещу ползването на съответното съдържание. Това е по отношение на идентификатора и изключението. По отношение на пиратството искам да повторя а, и да подчертая дебело, че а, отворено, открито подхождаме към проблема. Искаме да сме ефективни, но също така и пропорционални. Както казвах, казах, милиони искания а, обработваме с огромна скорост и а, изискването а, по отношение на идентификатора за съдържание надхвърля много правното изискване. А, както вече споменах, доста инвестиции са вложени, около 60 милиона за разработване на тази технология. Благодаря. Що се отнася до а, нашата работа в а, парично изражение, е, 10% от хората не получават пари, така че това са производители на филми, на серии. Това е една стъпка, която се отнася само за филтър, а не само за паричното изражение на тези средства, по които нямам отговор, освен една бележка, че тогава, когато, да кажем, едно видео преминава през един филтър, след платформата YouTube или така нататък. това е рядко, но се случва. Това произведение, в зависимост от обема на пиратството, може да стигне до десетки хиляди, дори милиони жители. Един филм за един месец преминава над един милион зрители. Това е пиратско действие свързано с, на, с реклама. А, сега бележката е добре, ще го изтеглим, но всички приходи, които са дошли чрез рекламите, а, всъщност защо да не дойдат при мен? И това е една бележка, която аз получавам много често, на което нямам отговор. Сега по другите теми, които бяха повдигнати, програмата на сроковете, аз казах, че понякога това отнема няколко дни в изтеглянето на, на съдържание, което е минало през филтър, защото не е имало някакъв отпечатък, който да е реализиран. Изтеглянето е веднага. Това става при платформи като YouTube, като Emotion, там всичко става веднага. Но а, срока за изтеглянето, който се отнася за тези стотици доставчици на хостинги, които а, се използват масивно от пиратите, за да може да се изтегля съдържание. За някои от тях изтеглянето е много бързо, други го правят по-бавно. Няма никакъв проблем да се изтегли съдържанието след 3 минути след аплодването, понякога обаче отнема 3 дни. А, това се отнася до масивния характер на пиратството. В, по въпроса за обема, аз споменах за обема, който може да съществува на, върху YouTube. А, а, цитирах а, айсберга с мониторинга по-лесно а, можем да проследим какво става с филмове, с филмите, отколкото да можем да анализираме за други произведения. Числата, които може да предложим тук, са по-скоро минимални, за да отговорим на масивите, всякакви форми на съдържание се а, е, са обект на пиратство в зависимост от търговски им успех, успех. И едно проучване, което може да се направи, което беше направено във Франция, а, е, показа, че когато погледваме, поглеждаме а, е, показването на а, пиратско произведение, тогава трябва да се разгледа а, контекста на масивното пиратство във връзка с правото на собственост в имаушен и системите, които се въвеждат, има възможност да се провери съответните териториални изключвания, за а, хората, които са разгледали някакво видео, но да кажем само една част от него се изтегли, а, така че потребителя може да каже, че е, е, го е използвал законно. Всичко зависи от становището на нашите клиенти, но Fair Use се използва е, много често. Е, платформата и техниките, които се използват е, за търсенето, е, обикновено се приемат, е, когато говорим за подводната част на айсберга. Там са доставчици на хостинги, които използват предимно нелегално съдържание. Те са в роля, в която ако им се изпрати уведомление, то е за цели филми, за цели телевизионни серии, няма никакъв протокол за е, правилно използване, но те според нас, е, те са чисти пирати. Е, трябва много добре да се разграничават двете части. Горната част, видимата част на айсберга и подводната част, където се извършва чисто откровено пиратство. Благодаря. Сега преминаваме към втората част от гледна точка на потребителите и а, а, титулярите на права. Имаме трима оратори. Искам да ви помоля да се ограничите до 8 минути, да имаме малко време за дебат, защото в противен случай дебата ще бъде много кратък. Първият е господин Августин Рейна BUC, е, Организацията на европейските потребители. Благодаря, господин председател. Благодаря също и на секретарията за поканата. Ще се опитам да говоря накратко. Ще започна а, с копирайт на BEUS от две гледни точки. Достъп на потребителите до легално съдържание и второ ограниченията, с които потребителите се сблъскват. Това са двата основни проблеми, когато говорим за авторско право и това е нашата позиция в този дебат. Искам да направя коментар дали има изобщо разминаване в стоеността или не. Не съм достатъчно компетентен да говоря за това. Ще говоря за въздействието в член 13 от предложението на комисията върху потребителите. Има три основни проблема в подхода на комисията при разминаването на стоиността. Първо, несъвместимо с правото на ЕС, е директивата за електронната търговия, недостатъчна защита на потребителите и накрая потенциално нарушаване на хартата на ЕС за основните права. Накратко, несъвместимостта с правото на ЕС. Първо, трябва да видим член 1 на директивата, за която говорим. В директивата за онлайн търговията текстът на този член не е включен. Това обаче ще засегне ефекта от тази директива и член 13. От наша гледна точка, предложеният член 13 налага задължение да се въведат технологии за възпроизвеждане на съдър... за разпознаване на съдържанието, но това трябва да бъде взето предвид с оглед на член 15 от директивата за онлайн търговията. Това, този член беше прият във връзка с проблемите, които възникнат в интернет. Ако ние разгледаме това задължение с съображение 38, ще видим, че директивата за онлайн търговията – въвежда правила за интерпретиране, кога даден доставчик на услуга може да се възползва от изключенията според член 14. Това отразява това е, е отразено и в съдебната практика в дело Роляр eBay. доставчикът на услугите трябва да, оптими, да оптимизира съответните услуги, защото това може да се отрази върху оценката на активната роля на платформата. Тоест, той не може да се възползва от изключенията на отговорността. Това следва от това дело, но също и от директивата за онлайн търговията, според която доставчикът на услуги за да не може да се възползва от това изключение, трябва да познава съдържанието, което а, представя. Това е важно за потребителите. Ако която идея платформа бъде държана отговорна за съдържанието, а, което те, нейните потребители качват, а, това ще създаде сериозни ограничения. Имаше е, и един случай от Естония в съда по правата на човека на Европейския съюз – няма, ние никога не можем да знаем кой за какво е отговорен. А, и ако това зависи от интерпретацията на даден съдия и от а, съществуващите разпоредби на директивата за онлайн търговията. Тези разпоредби са приложими за доставчите на онлайн услуги и не трябва да забравяме, че без да звучим апокалиптично, това това ще бъде краят на интернет, такъв какъвто го познаваме. Ако накараме частните фирми наистина да контролират това съдържание. А сега защитата в член 2 от предложения член 13. Там се предлага държавите членки да защитават правата на потребителите, ако те не са съгласни с използването на тези технологии. От гледна точка на потребителите, това от една страна създава проблеми с съдържанието, което вече е свалено и позволява различно внедряване. В авторското право имаме права на потребителите, имаме изключение – и тогава се питаме как тези технологии ще се съобразят с изключенията. Като адвокат по защита на потребителите виждаме, че като цяло по този начин се упражняват права, но които ни дават възможност за защита. Ние можем а, ние искаме обаче да разберем как това може да бъде приложено на практика. Ако имаме ситуация, която не е включена в някои изключение във връзка с съдържанието, Нашите членове миналата година ни питаха в 10 различни държави, проведохме проучване. Как експерт от по авторско право възприемат подобни актове, които обичайно се правят от потребителите дали потребителят има право да сподели направено в къщи видео в, в някоя от платформа. Отговорите не бяха ясни. Никой не можеше да каже дали това е легално или не. Когато обаче започнахме да оценяваме въвеждането на тази технология, която се предлага, и започнахме да обмисляме механизъм който може да бъде приложен на практика. Третата точка е евентуалното нарушаване на хартата за правата на човека на ЕС. Според утвърдената съдебна практика, този предложен от комисията член 13 не е съвместим с три, прави, с три а, права за правене на бизнес, свобода на данните и право на информация – Очудващо е, че в оценката на въздействието Европейската комисия признава, че може да има влияние върху свободата на изразяване и информация. Но най-впечатляващото е, че те смятат, че този, този отрицателен ефект ще бъде смекчен от защита на права които вече са внедрени. Като цяло Европейската комисия регулира презумпцията, че ще има отрицателен, че ще има отрицателен ефект. Като същевременно казва, че това ще смекчи този негативен ефект. След това става въпрос за платформа и те там не вземат предвид а, правото на потребителите да ги използват. И накрая, колегата от Google каза, че 1% от съдържанието, което се сваля, е под въпрос. Но ако погледнете масивните, масивите данни, 1 милион видеа се свалят, 1% означава, че 10 000 потребители имат проблем с това как работи системата. И аз като, потреб... като адвокат по потребителски въпроси знам, че потребителите не са доволни. Тоест, този член няма да работи а, правилно. И ще приключа с това, моите заключения. Предложението на Европейската комисия е доста под въпрос от правна гледна точка. Правата не са защитени достатъчно. Предложеният член 13 противоречи на установен съдебна практика от Съда на Европейския съюз, има сериозна необходимост този предложен член 13 да бъде ревизиран. И когато говорим за разминаване в стоеността, трябва да предложим не толкова агресивни альтернативи. Например, някакви споразумения или някакви насоки, вместо да се занимаваме с тази директива на комисията. Благодаря и аз. Сега господин Маке Филибер от фирма Импала от независимите музикални продуценти. Ще се опитам, господин председател. European Association of Independent Music Companies, so we represent around 4,000. Ние представляваме около 4000 малки и средни предприятия в музикалния бизнес. Ще ви дам гледната точка от притежателите на авторски права в музикалния бизнес, бизнес и за тъй наречената разлика в стоеността. Ще ви дам малко контекст Знаете, че днес феновете слушат много повече музика, отколкото преди, защото имат безпредседентен достъп до нея, когато и където си пожелаят. Проблема с разминаването в стоеността е, че а, този ръст в слушането не е отразен в приходите, които се връщат в музикалния сектор. Тук става въпрос за услуги за качване на музика, които са частично или изцяло незаконни. Създава се проблем за пазара по отношение на ли, лицензираните услуги за качване като Spotify. Ако вие сте притежател на авторско право, ще сте късметли, ако ви представляват такива платформи, но те го правят срещу някаква такса, която те си определят еднолично, няма договаряне между услугата и а, притежателя на правата. А ако не сте съгласни техните такси, а, тогава за вас проблема става още по-голям, защото съдържанието ви ще бъде абсолютно незащитено в този а, смисъл. Затова не действате в а, контекста на свободния пазар и не получавате а, надлежния приход за творбата си. Съгласно проучвания от приятелите ни от IFPI през 2015 година качените а, а, услугите за качване от потребители а, имат а, повече от 900 милиона приходи а, по отношение на абонаментите. 68 милиона потребители генерират 2 милиарда долара, сравнимо с цифрите, които даде и Тобайас. Значи YouTube от 10 години, откакто е създаден, е създал 2 милиарда долара стойност, т.е. с по-малко от 1% от потребителската база те генерират повече от тройно от стоеността от преди съществуването на YouTube. Днес хората използват YouTube или други услуги като основен източник на музика. Не го правят за да намират нова музика, да слушат музика, която вече им е известна. Така че е, не плаща същото за същата музика. Нашите членове искат а, творците да получават надлежното им плащане, така че а в същото време музиката да е достатъчно широко разпространена, но по законен начин. Искат да се договорят справедливи а, такси за а, лицензиране накрая искат да качват своите творби, да могат да го правят. И ако погледнем YouTube, 80% от приходите, които нашите членове получават от тази платформа, идват от съдържание качено от потребителите. Така че няма причина те да искат да се лишат от този източник на доходи, по-скоро искат да получат по-справедливо заплащане. Цялата екосистема трябва да се възползва, като се започне от справедливо договаряне на приходите и смятаме, че предложението на комисията е първа добра стъпка за обхващане на реалността на пазара, да се поправи ситуацията чрез платформи, които дават сериозен достъп до творбите. С това предложение смятаме, че е уникална възможността да се, подобри, да, да се отстрани част от напрежението на пазара, да се постигне равнопоставеност в сектора и да се предприемат мерки на ранен етап. Как помага предложението на комисията? От една страна, то изяснява задълженията при достъп до много големи количества творби. По този начин притежателите на права ще бъдат в по-добро положение да договарят справедливи сделки. От друга страна се въвежда задължение за тези услуги да предприемат пропорционални подходящи мерки за осигуряване на защита на съдържанието чрез технология, което означава, че тежестта няма да пада изцяло на собственика на съдържанието. Накрая за отпечатъка, тъй като има задължение за мониториране, не виждаме като общо задължение за филтриране, както бе показано от това с неговата презентация. По-скоро трябва да се напасва съдържанието с творби, които са нотифицирани и са введени от притежателите на правата в платформата, като не е задължително услугите да създават бази данни чрез трети страни, като Audible Magic. Ние разбираме, че там цените, таксите също са доста значителни. Технологичното задължение ще е свързано само с проверка на бъдещи качвания спрямо база данни специфи... със специфично съдържание, наречените цифрови пръстови отпечатъци, които ще се идентифицират финансират от притежателя на права и няма да включват предоставянето на лични данни. Така че съвсем накратко смятаме, смятаме че предложението ще изравни силите, ще балансира преговорите, ще направи по-лесно за а, титулярите на права като нашите членове да договарят равностойни а, условия с платформите, така че да се осрани нелоялната конкуренция между някои услуги за качване от потребителите и някои напълно лицензирани услуги като Spotify, което е е номер едно е, услугата за абонамент за ползване на услуга. Това е европейска компания. Нашите потребители пък ще са доволни да разберат, че творците получават справедливо заплащане, когато техните творби биват слушани. В крайна сметка опира до създаване на една среда, където имаме стойност за музикалния сектор и справедливи условия за всички. И мисля с това да приключа. Благодаря ви. И аз ви благодаря. А сега последния оратор е госпожа Силви Фодор от Центъра за филмовата индустрия. Госпожо Фодор, имате думата отново. 8 минути, ако е възможно. Благодаря, господин председател. Аз представям кинопромишлеността и фотографията. Една, една от най-големите беди на интернет пиратството. Първо ще обясня какво означава разликата в стойностите за промишлеността. След това ще говоря за директивата. От гледна точка на това несъответствие, това означава, че ние го наричаме блокиране на ценността, защото няма никаква стойност за титулярите на правата. Сега малко статистика, която можете да видите на екрана, съдържанието на директивата, 85% от образите са незаконни копия. В този член 13 се споменава той фигурира от 10 до 15 години. Те наистина са много ефективни, но разходите е, се покриват от е, титулярите на правата е, и не се използват тези визуални средства. Какво представлява този бизнес модел, тъй наречен Value Gap? Той се основава на платформите, които използват визуално съдържание в нашия случай, за да привличат потребителите на своите платформи и потребителите използват тези данни, за да получат приходи от реклами, от тези приходи 0%, нищо не отива при собственика на правата. Така че много социални медии, а, например в Pinterest и така нататък. Има примери, разбира се, може да намерите много повече примери е, и тези а, е, платформи а, е, са източник на много нарушения. Те насърчават своите потребители да споделят до тук добре. Но проблема е, че през последните няколко години те а, се опитват да държат потребителите на своя уебсайт, а не ги препращат към първоначалния образ. Ето отгоре имате по-старата версия на Google. Долу имате версиите, които могат да се намерят в Белгия и другаде по света, но не във Франция. Тук можете да видите откъде е дошла а, картинката от National Geographic. Отясно можете да имате информация и цялата тази информация е изчезнала. Това, което остава, а, е неутрален черен фон. Google е, използва функционални възможности да държи е, зрителя на своята платформа с възможност за скрол и изходни фотографии. Използваните образи е, са рамкирани Е, от вебсайт, откъдето те идват, потребителя просто напуска тази платформа без да посети агенцията, която е пуснала тази картинка и това ме навежда на критика на директивата в общи линии ние мислим, че това е първа стъпка, добра стъпка в правилната посока, защото установява отново равнопоставеност между заинтересованите лица, като се насърчава сътрудничество и се въвеждат стимули за използване на технологията. Виждаме един стимул за а, титуляра на правата. В този момент ние няма абсолютно никакви отношения с а, тази а, платформа, използвайки технологията. Аз си задавам въпрос, искам да задам а, въпрос на с който представи Google. Ние сме любопитни защо а, Google разви, разработи идентифициране на съдържанието за музика, а не за визуални а, образи. Без закона нищо не можем да направим. Именно за това ни е необходимо законодателство. Повечето от нашите членове са малки и средни компании и на нас това ни е абсолютно нужно. Но, име но. Аз мисля, че директивата не отива достатъчно далече в сферата на образите, защото не включва тази вратичка в законодателството за рамкирането. Член 13 само споменава съдържанието, което се съхранява от а, а, онлайн услугите и това е услуга 33. А, значи има разлика между различните линкове, има някои, които насочват към дадено съдържание, което прави и търсачката, те ги насочват към а, а, сайт, кликвате върху линка и отивате в сайта, но когато са а, рамкирани образите, тогава линка е самия образ. И сега ще ви покажа какво имам предвид. Този образ е лицензиран на Guardian за 5 евро. Образа, който виждате, се съхранява в системата на управление на а, съдържанието на Guardian. Лицензът дава възможност на клиента, в случая Guardian, да увеличава тази картинка. Това фигурира в лиценза. Когато поглед, кликнете отясно, виждате прекрасния синал Клеопард на стена, обаче картината е рамкирана. Втората е по-хубава от първата. Технологията е различна от гледна точка на потребителя, е един и същ. А, значи Гардиан е платил лицен за 5 евро, но защо разлика защо директивата прави разлика между съхраненото и рамкираното съдържание. Ако направите а, търсене и се вижда, че това изображение било а, копирано и възпроизвеждано три страници в Google, както можете да видите в общото сърце да, търсене може да се види сходни картинки. Тук един скриншот, ако се направи визуално търсене. Именно за това знаем, че този образ е копиран в много сайтове. И един друг пример от един от нашите членове, който показва, че няма разлика между съхранен и рамкиран образ и отдясно а, са незаконни копия. Последния ми слайд е, е този последен пример, който се отнася за тази част на директивата, която е свързана с поделянето на приходите с авторите. Всички членове отговарят на изискванията на член 14 Фотографиите получават на всеки месец или на два месеца доклад какво се, за какво са използвани техните снимки. Фотографа бива компенсиран, но той не разбира, например, във вашия доклад вие пишете, че този а, а, този образ е продаден само на един човек, а аз намирам а, 245 референции. А, той е бил продаден наистина един път и след това е бил повторно копиран 245 пъти. Фотографа получава плащане веднъж, но агенцията вече не може да продаде това а, затова ни е необходимо законодателство, защото без подкрепата на законодателството не можем да се справим. Директивата е добра стъпка, а, но трябва да се проработи повече по сътрудничеството. Тя не отива достатъчно далече, защото не е затворена вратичката за ам, слагането на рамки на образите. Благодаря. Благодаря. Сега с любезното разрешение на нашите членове, комисията също иска е, да направи изказване. Изказването ще бъде кратко, 3-4 минути за това и ние горещо приветстваме това. Комисията не поиска конкретно да се изкаже. Комисията искаше просто да чуя различните гледни точки, но смятам, че вашите членове трябва да обърнат внимание на следното. Това е реалността. Вие описвате реалността, ораторите, които говориха комисията не искаше да представя мерки срещу платформите, нито срещу основните права, нито срещу потребителите, нито, нито срещу правилата за онлайн а, търговията. Потребителите са в центъра на усилията на комисията. Комисията обаче реши че съществува необходимост от намеса, за да се подобри сътрудничеството между страните, да се гарантира, че пазарът работи за всички. Този пазар се базира на разпространяването, на търговското разпространяване на съдържание. И това е, е идеята за намеса на член 13. Неуспехите на последните ни намеси показаха, че комисията трябва да излезе извън набелязаните мерки в член 13. Знаете, че кол- колко тежък е дебатът за хиперлинковите. Знаете, че се провеждаха дебати във връзка с рамкирането, с онлайн изображенията, с възможностите за фотографите да живеят от снимките, които правят. Знаете, колко време е необходимо а, да стои фотографът, за да направи такава красива снимка на синок леопард. Не знам какво повече мога да кажа, но искам да повторя, че това не е битка с никого конкретно. Смятаме, че е, нашите предложения са съвместими с директивата за онлайн търговията и разбира се с хартата на основните права. Ние искаме да въведем честно, честно отношение на онлайн пазара. По този начин пазарът ще може да разпространява защитено от авторски права съдържание – още веднъж благодаря за отделеното време, въпреки че ние не поискахме да се изкажем. Председателят, благодаря ви. Сега имаме две минути за въпроси и отговори. Това е положението, госпожа Едер. Имам въпрос към господин Арена. Говорихте е, за механизмите и ние приемаме само лицензирано съдържание, а потребителите дали ще имат право да поставя, отново да поставят съдържание и може би към комисията. Предложението не засяга а, рамкирането и авторските права за него. Но потребителите качват много а, голямо съдържание. А, не става въпрос за технологиите, които разпознават съдържание, но не се наказва нарушаването на авторските права. Например, в Википедия също трябва да, да използват технологии за разпознаване на съдържание и трябва да адаптират своите лицензионни споразумения, така че да се спазва авторското право. Благодаря ви. Никой не иска да вземе думата, така че иска ли някой да отговори на въпрос на госпожа Иляс? Да, разбирам добре въпроса ви. Платформата ще приема само лицензирано съдържание, но това от гледна точка на потребителите няма голям смисъл, защото ако вие сам направите видео, е, няма, няма смисъл да търсите колегите от съответната организация, за да получите лиценз. Това в крайна сметка подкопава целта и смисъла на споделяне на съдържанието. Независимо от това, проблемът съществува. Можем да очакваме, че това ще продължи и в бъдещето. Това трябва да бъде включено в условията на ползване. Разбира се, платформата може да се крие зад условията за ползване и там да пише дали можете или не можете да ползвате определено съдържание, какви изключения има или какви са правата ви. Но проблемът става все по-голям. Въпросът сега е дали държавите членки трябва да имат задължение да въведат такъв механизъм. Въпросът е как промените на условията за ползване на платформите ще отговорят на задължението за държавите членки да създадат такъв механизъм. В нашия офис ние имаме система за оплаквания а, на нарушения на условията за ползване. На условията за ползване. Съжалявам, че не можах да бъда по-ясен. Госпожа Комодини искаше да зададе въпрос. За съжаление обаче ораторът говори без микрофон. Има много въпроси, но ще задам само един. Мисля, че въпросът ми е, е насочен към господин Филиперт. От срещите с заинтересованите страни, музикални продуценти, изпълнители, артисти, всички хора по тази верига. Основното оплакване или най-голямото притеснение е, че всеки от тях получава пари, но недостатъчно. Моят въпрос е, може ли да ни предоставите списък на различните видове съдържания, които се качват и за които се, наистина се осъществява някакво разделяне на приходите? Доколкото аз разбирам, има разлика, когато моя 9 годишен син пее песен в стаята си и я качва за своите приятели и човек, който наистина качва в YouTube или, на, или други платформи официална версия на музикално видео. За мен ще бъде интересно ако можем да видим една разбивка на различните видове съдържания, за които наистина се разпределят приходи. Благодаря. Благодаря за вашия въпрос. Признавам, не съм запознат с подробностите и ще ви информирам допълнително. Но разбира се, ако записът е качен изцяло, той трябва да участва в разпределението на приходите. А как, как, по кога точно това плащане се осъществява, трябва да кажа, че не съм сигурен. Не знам дали става въпрос за такова видео или когато се качва просто една снимка, дали има разлика. Ще се наложи а, е, да ви пиша с допълнителна информация. Като че ли не е така, май нямаме други изказвания. Получихме няколко допълнителни минути от преводачите, така че комисията помоли още веднъж да й дам думата. Аз имам думата за пръв път. Или по-точно е, ще отговоря на въпроса на госпожа Реда. Става дума за типа съдържание, което се качва. Дали то е приложното поле на член 13. Вече сме говорили по този въпрос в странни срещи с, госп... с госпожа Реда. Какво ще стане, ако има платформи със съдържание, които а, са качили съдържанието със съгласието на автора – съжалявам, не мога да сетя точно сега за думата, ако платформата притежава такова разрешение. Целта и това трябва да бъде приложното поле на член 13 и мисля, че този въпрос е напълно ясен. Целта е да се достигне до тези доставчици на хостинг услуги, които качват съдържание без участието на притежателите на правата. Това е нещо, което можете да видите като референция в съображение 37. Това е част от тълкуването на член 13. Тук не, целевата група не са доставчиците на хостинг услуги със съдържание, които съдържание е качено със съгласието на притежателите на права. Ето това е, което по мое мнение е ясно. Например, за Уикипедия, вашия въпрос, дали тя е включена или изключена. Ето защо исках да направя това, тази препратка към съображение 37. Благодаря. Сега Искам да попитам госпожа Комодини, която е докладчикът по предложението за директивата за авторското право, и искам да я помоля да направи няколко заключителни реплики. Благодаря, господин председател. Първо, искам да благодаря на всички оратори, които успяха да дойдат при нас за това публично изслушване. Мисля, че дискусията беше ползотворна. Това, което според мен се случва е, че много често се натъкваме на дезинформация или е, на информация, която, е, е, която не е ясна. Затова искам да и наистина ви благодаря, че приеха нашата покана да присъстват днес, да присъстват на това изслушване и да говорят много директно и да представят много ясна информация. За това също, че те са отворени за отговор на нашите въпроси. Въпросът се обсъжда в нашата комисия Юри вече два месеца. Това бяха два месеца на много срещи и тежка работа. Ние се опитвахме да намерим общата концепция и да защитим интересите на всички страни. Ще продължим да работим по този начин. Прикамвам всеки, който иска да обсъжда а, това предложение в бъдеще, да се свърже с мен крайна сметка смятам, че ще можем да създадем една добра реформа, която ще представлява средство за справяне с проблемите на авторското право. Ще може да защитава цифровия начин на живот на нашите граждани и, и ще защитава авторското право не само в аналоговото, но и в цифровото пространство. Наистина не искам да бъда тази, която да излезе извън тези рамки, извън времето. Благодаря ви. Искам да се присъединя към госпожа Комодини и да благодаря на нашите уважаеми гости за това, че дойдоха на нашето изслушване. Благодаря и ви пожелавам приятен апетит!